Employment Committee. Продължаваме с заседанието на Комисията по заето с точка 6 от дневния ред. Изменение на делегиран регламент относно Европейския социален фонд. Темата е много важна за нашата комисия. Надявам се все още да имаме представител на Европейската комисия, госпожа, госпожа Зукова, Генерална дирекция за етост. Благодаря ви, че изчакахте. Сега имаме възможност да започнем обмяна на мнение по темата. Готови ли сте да вземете думата? Моля, заповядайте. Много ви благодаря. Тук съм за да ви представя първото изменение на делегирания регламент прият миналата година от колегиума на комисията на 9 юли. Съгласно регламента за Европейски социален фонд се дава възможност на Европейската комисия делегиран акт да определя единичните разходи и еднократните суми, които се използват като основа за възстановяване на разходи от комисията на държавите членки за определени вид операции и също така дава възможност тези предвидени суми да бъдат пригодени. Както вече казаха, делегираният регламент беше прият през юли миналата година и беше в сила на 18 декември 2015 година, като нямаше възражение нито от Европейския съвет, нито от съвета, нито от Европейския парламент. Преимуществата на този делегиран регламент надхвърля стандартните разходи, тъй като се гарантира по-голяма правна сигурност, но и се намалява приложното поле на аудита, тъй като той засяга само постигнатите резултати и също така дава възможност да се съсредоточим в по-голяма степен на постигнатите резултати, вместо да се случаваме върху отчетността и проверките. Освен това, опростените Последното изчисление на разходи и еднократните суми могат да се прилагат за операциите, които се финансират на 100% от държавите членки, тъй като тези стандартни таблици идентичните разходи и еднократните суми се прилагат за исканията за възстановяване на разходи, направени държавата членка по комисията, но това не значи, че те отговарят напълно на исканията за възстановяване на разходи, направени от бенефициентите към държавите членки, които дава възможност на държавите членки да прилагат своите собствени счетоводни стандарти делегираният регламент, също така дава възможност за предварителни споразумения с държавите членки, които са част от които са страна по делегираният регламент, автоматично да възстановяват разходите през годините, без да трябва да се прави последваща проверка на пригодяване на корекциите. има такава възможност съгласно регламент за прилагане на Европейския социален фонд. Делегираният регламент, който беше прият миналата година, всъщност не променя основната част или основният регламент. Има определения за стандартни таблици за денежни разходи и едно, определение за корекции, както и в основната част на регламента пред миналата година. Единствено и само приложенията на делегираният регламент бяха коригирани, защото продължаваме да работим с изпълняващите органи държавите членки за опростяване на възможност за възстановяване на разходите и също така за да дадем възможност за прилагане на договорените корекции корекциите се прилагат за Франция и Швеция, а сега прилагаме и приложение, което, за, което обхваща една оперативна програма в Белгия и една програма в Чешката република. Национална програма. Както вече е споменато, няма промени, няма промени в членовете на делегираният акт. доста време работим заедно с Чешката република и Белгия за разработването на това приложение. В момента работим интензивно с Италия, Малта, Германия, Словакия и Нидерландия за по-нататъчно изменение на делегираният акт дори по-късно тази година, така че е възможно да се върнем отново през есента с ново продължение за изменение на геният аргумент, с което добавим още няколко държави членки. Сега бих искала да направя едно кратко представяне на съдържанието на приложението. Първо по на Чешката република има пет установени единични разходи, които обхващат всички аспекти на оперативната програма, която е за предоставяне на грежи за деца, един от а, основните приоритетни оси на, на оперативната програма. като целта е да се създадат нови места, вече съществуващи, учреждения за предоставяне на грижи за деца, обучаване на персонала, предоставяне за грижите. Също така се очаква да говорим за същата сума 160 милиона чешки крони. Направени бяха изчисления, за да се достигне до стандартни таблици на, единичните разходи, въз основа на историческите данни, но и въз основа на, някои, на по-актуални оценки на пазара за това е, всъщност отне по-дълго време изчислението. Няма да навлизам в подробности. Виждате, че 1,6 милиона крони ще бъдат обхванати в този вид таблици за денични разходи. Последващо просто ще има 1,6 милиона. Предвижда се или конкретна сума за подкрепа на дете за място в учреждение за грижище, подобряване на уменията на предоставящите грижи за деца 1,8 милиона и за подкрепа за найем на на място, на място е 56 крони на Това беше за Чехта република, за Белгия, обхватът на операциите само за два вида единични разходи. Те са свързани с а, обучение на работното място, което може да доведе до, до а, намиране на работа и професионално обучение, което да доведе до намиране на работа, но по-общо измерение. Разходите се основават на исторически данни, за дошли от обществените органи в Фландрия, тъй като тези единични разходи засягат само оперативната програма в Фландрия. Средствата се възстановяват само когато има успех, т.е. когато лицето преминало обучението е намерило работа 3 месеца след завършване на програмата за обучение. Към момента Белгия не предлага никаква корекция на сумите, които са договорени като единични разходи. Говори се, говори се за индивидуално обучение в предприятието, което значи се намира дадено лице, на което се предоставя обучение на работното място, като в края на извършеното обучението се предоставя трудов договор на съответното лице в същата това предприятие, предвиждана сума от 1439 евро на човек и над предприятие. А когато се е, предоставя обучението от е, обществен орган. Процесът е по-продължителен. Първо се започва с процес на установяване на кои ще бъдат лицата, които ще участват в програмата, прави се оценка на нужните им умения, т.е. какви е, обучения трябва да им бъдат предоставени, предоставя се обучението и след това да им се помага да си намерят работа. И за тази програма е предвидена сума от 8466 евро на човек. Очаква се оперативната програма в Фландрия да има общ бюджет от 100 милиона евро чрез новата стандартна таблица за еднократни разходи. С радост отговоря на въпросите ви. Благодаря ви. Thank you for this information. Благодаря ви за сведенията. Сега давам думата на госпожа Моран Шартие. Мерси beaucoup. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря и на Европейската комисия, на Адриана, която толкова ясно ни изложи това изменение на делегираният акт на относно Европейски социален фонд. Напълно съм съгласна с казаното ти представеното от Европейската комисия. Целта от една страна е да се да има опростяване, от друга страна да се подобрят постигнатите резултати, т.е. да говорим наистина за действия на оперативно равнище, без разбира се да променяме основното съдържание на регламента за Европейски социален фонд. Разбира се, Европейски социален фонд трябва преди всичко да бъде ефикасен и всички мерки за подобряване на неговата резултатност ние ги подкрепяме най-радушно и ви благодарим за изменението, което подкрепя нашето желание да подкрепяме, защитаваме и удължаваме дейността на Европейския социален фонд. Само за да стане малко по-ясно за всички, много добре е да се представят корекциите в чешки крони, когато говорим за програма в Чешката република, но би било доста добре за нас да има и еквивалент на сумата в евро, тъй като не ни е много ясно как, за каква сума говорим всъщност. Така че еквивалента в евро значително ще ни опрости работата. Надявам се, през комисия да може да отговорим тази молба. Благодаря ви. Thank you. Благодаря ви. Имате думата. I'd like to, to... Напълно съм съгласна с госпожа Моран Шартие. Много ще бъде полезно, ако може да получим сумите в, в а, евро. Погледнах а, сумите, с че 56 чешки крони всъщност са 2 евро. Толкова се, се отделя на дете. Така че ако имаме сумите в евро, ще имаме малко по-ясна информация. Може ли да получим същото изложение с сумите в евро? И въобще, може ли да ни предоставите тези данни, защото изложението ви беше много интересно и бих искала да се запусна по-внимателно с него. Благодаря ви. Обръщам се към комисията. Може ли да получим сумите в евро? Може ли да получим всъщност самата част от изложението ви? Европейската комисия Ами да, мисля, 56 чешки крони са нещо около от сорта на 2 евро. Но тър... беше обсъдена темата и беше стигнал до това споразумение с, четър... с държавите членки по отношение на делегираният акт, винаги може да ви изпратим сумите в съответната валута и еквивалента в евро, но делегираният акт винаги трябва да бъде в съответната валута на държавата членка, защото държавите членки не изпращат молбите за възстановяване на разходите в съответната валута. Но си отбелязах искането ви да има еквивалент в евро и за следващото ни представяне на следващото приложение ще уверявам ви, че ако има държава член, която не използва еврото, ще има еквивалент на сумите в евро. И разбира се, говорим за упростяване тук. Целта е да се изразхова по по-малко време за контрол и установяване на нередности в четоводството и да дадем възможност на управляващите органи да се съсредоточат върху постигнатите резултати и най-вече да гарантираме, че те възстановяват разходи, когато има постигнат резултат. Това е целта ни и за това водим активни разговори с пет държави в момента. Надявам се и много други държави да се присъединят скоро. Благодаря ви, казва председателката. Наистина ние много обичаме упростяването, но ще се радвам, ако може да получим е, сумите и в евро, за да имаме ние някаква идея за какви измерения говорим като политици. Благодаря ви за представянето. То беше много полезно и ние наистина много активно подкрепяме фонда и това средства от него да бъдат изразходени по възможно най-ефикасен начин. Крайният срок за възражения от Комисията по заетост е 22 април, а крайният срок за съвета и парламента за внасяне на възражения е 18 май. Минаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. И давам думата на госпожа Хакен. Благодаря, госпожо председател. Този доклад, който отбелязва различните дейности и добавената стойност, която предоставя Европейския фонд за приспособяване към глобализация, разглежда периода 2007-2014. Аз ти следвах много доклади, особено последващите оценки на Европейската комисия и в също, но и нашата нужна служба тук на Европейския парламент а, ни предостави един проект доклад, който наистина е много-много интересен. Сега, и и наистина този, този доклад допълва оценката експост на комисията. Това, което се опитвам да правя в проекто доклада е да подчертая някои от основните промени, които са, а, са станали през последните години. Спагдане на прага от 1000 трудещите на 500 процентите за финансиране от 60 на 50% и сега отново 60 е, процента е, размера на фонда, както и сроковете. Когато държ, държавата членка срока, който може да бъде ам, прилаган за подаване на молба и така нататък. Всичко това са промените, които са настъпнали. Аз не искам да говоря повече, по-скоро бих искала да изслушам а, колегите, но преди това да наблегна на някои идеи. Но при всички случаи няма да навлизам в подробности първо. Аз не смятам, че в този си вид Европейския фонд за приспособяване към глобализацията може да се използва за, като и, инструмент за финансиране на някои е, от е, компенсациите при е, загубане на работа. Нека не забравяме, че бюджет, бюджета в крайна сметка бе намален с две трети и че в момента има много нужди навсякъде, така че при всички случаи само от тази гледна точка фонда просто не може да се използва за други цели. И още един а, проблем. Както казах, изследването е извършено от нашата служба. Е. Е. Показва какви, какви, какви са процентите. Необходими са наистина необходимо наистина е да имаме много точни а, цифри. Примерно, ако една държава членка подаде молба за дадено предприятие и да речеме става дума за 500 служители, но след това се окаже, че има в съответния регион и друго предприятие с по-малък брой и така нататък, да, не, да няма възможност да се каже, че дадената страна е, е изчерпала своите 100%. Е, Сега, колкото до бенефициентите, също така Нека не забравяме, че една доста голяма сума от средствата, които се отпускат, отива за администрация. И още един проблем, който беше повдигнат от сметната палата. е държ, държавите член, членки за започват своите заплащания от момента, в който изпратят е, искане към Европейската комисия. Това нещо е, се е променило много. Едно време е, сроковете са били много по-дълги. Сега има възможност е, още от самото начало средствата да се използват за преквалификация, допъл... придобиване на допълнителни умения. А, също така Сметната палата привлича нашето внимание относно недостатъчното отчитане на а, постигнатите количествени цели. А, за това смятам, че трябва да се направи нещо и да се промени формата на информацията или данните, които получаваме от държавите членки, за да можем наистина да имаме по-ясна идея за е, делът на реинтегриране в, на трудовия пазар. също така да има, съпо, да има съпоставимост а, а, на данните а, относно средствата, които са разходвани за различните дейности. Аз мисля, че това не означава да искаме допълнително или повече усилия от държавите членки или повече данни, а може би просто подхода и обработката на тези данни ще бъдат по-ясни. И същевременно държавите членки да правят по-добро разграничение между средствата по ФПГ е и по Европейския социален фонд. Същевременно мисля, че е също така необходимо да сравниме постигнатото в миналото с това, което правим в момента, за да имаме наистина възможност а, да а, поправиме нещата и да поправиме а, и да се получиме от а, своите а, грешки. За мен е абсолютно ясно, че разликата между че а, е, има много разлики спрямо миналото. В миналото фонда беше е, изцяло насочен към подпомагане на уволнените работници, докато в е, последните години нуждите са доста по-различни. Необходимо Необходимо е да отчем, отчетеме всички нужди и да, да, да видиме кои ще бъдат и нашите може би допълнителни партньори, включително местни органи на властта, които, да речеме, също са активни в в тази област, т.е. работят за подпомагане, особено на връщането на трудовия пазар на младите хора. В доклада е, казвам, че при всички случаи е, не, не трябва да се намаляват е, нивата на съфинансиране и това е отговора, който получих от е, всички онези, с които разговарях. Аз също така а, Видях предложенията залегнали в доклади, изработени в други комисии. Има включително и предложения, свързани с намаляване на бройките. Прегледах също така и, и, брой, и бройките молби постъпили след а, преразглеждането и промените настъпали в регламента. Те са 35 и 15 от тях са за бройка, която е по-малка от 500 служители. времено видях, че сме получили моби от Белгия с много голям брой а, служители. Така че за това е много, много важно в, в регламента да бъде достатъчно гъвкав, за да може да се е, прилага в е, различните е, случаи, които са много различни едни от е, други. Включително знаеме, че малките и макропредприятията не са включени. За това моето пред предложение е когато дадена държава членка подаде моба за даден отрасъл и, или а, за даден сектор – да се предостави съответна помощ на държавата членка, защото в много случаи малките, малките предприятия не са поставени в равностойни условия спрямо по-големите. И още нещо. Надявам се, че ще има опростяване на законодателство и на правилата като цяло. Получих един имейл от предприятие, което предоставя обучение и образование в Ирландия. а, в а, което беше казано, че е, е необхо, е необходимо да има много по-ефективна проверка на, а, различни, на различните дейности, а не да има преповтаряне на а, контролите. И наистина това, това предложение ми се видя много а, така ефективно, ефикасно и е, полезно. Това е с няколко думи, което исках да кажа, но с удоволствие ще изслушам е, колегите. Господин Шугор. Трудно е да, да кажа каквото и да било след е, госпожа Харкен, но ще се опитам. Този нов регламент поправя много от слабостите, които, на които бяхме свидетели в миналото. Сега трябва да видим дали обаче държавите членки ще успеят да се получат от миналото и да използват новите възможности, които са залегнали в много регламента. Доклада е, включен, е включил всички препоръки е, относно проблемите и трудностите в миналото, е, за съфинансирането изключително. Аз лично смятам да, е, да внеса изменения за е, по- активното подпомагане на малките и средни предприятия и с по-широкото използване на средствата от фонда транс, трансотраслово. Тъй, тъй като помощите са най-вече насочени към големите е, предприятия. Също така благодаря и на докладчика за предложенията е, да има възможност за използване на средства от самонаети или предприемачи. наистина доклада на госпожа Харкин е отличен, така че ще, ще бъде наистина една много добра база за, по за по-нататъчна дискусия. обикновено. нашата знае, Необходим, знаете, че необходим, необходимост, не е необходимо да рационализираме колкото се може повече нашите инструменти, защото в крайна сметка целта не е да взимаме с едната ръка и да даваме с другата, а да се рационализират процесите, като се намали цялостната бюрократична тежест. Така че смятам, че а, този доклад ще бъде един добър инструмент за предвиждане нуждите а, на път, бъдещето. А, виждам също, също време. но сме свидетели на увеличаване броя на постъпилите молби, което означава, че сега съществуващата рамка не е достатъчна. че може би е време да призовеме за създаване на допълнителна законова рамка, която да допълни тази, която управлява Европейският фонд за приспособяване към глобализация. Смятам, че това би могло да бъде тема за дискусия. Също така можем да обсъдим и е, начина по който се оценяват резултатите от постиганото с средствата от този фонд и и в а, миналото сме призовавали към извършване на една външна оценка на дейностите и смятам, че това все още е необходимо, а, защото наистина трябва да се избегне а, взимането с една ръка и подаването с друга просто трябва да видим какви са различните отговорности и доколко и как средствата от фонда могат да бъдат по-скоро насочвани и използвани за малките и средни предприятия, а не за големите корпорации и големите многонационални е, фирми. И след няколко след тези размишления давам думата на госпожа Макентайр. Благодаря, госпожо председател. Всъщност се изказвам от името на докочка в сянка на ЕКР, господин Герике. Най-напред и двамата бихме искали да благодарим на Мариан Харкин, Харкин за нейният доклад, който е много добре уравновесен и много фактологичен доклад. Ние приветствам тази възможност за изготвянето на доклада в Комисията по заедост, тъй като смятаме, че е важно всички разходи в Европейския съюз, включително и разходите по Европейския фонд за приспособяване към глобализацията да бъдат внимателно разглеждани и да се прилага критерият а, за рентабилност. Знаете, че нашата група на ЕКВ има много сходни съмнения с, с ефикасността на този фонд, така че ще започна с някои общи коментари от името на господин Герике. Ние искаме фонда да се използва като инструмент, с който да се субсидират национални подходи или пък да се използва за инструмент за намеса там, където държавите членки не са приприели нужните мерки. Това се засяга в член 18. Много част от мобит, които се полагат, внасят по силата на Европейският фонд, могат да сметат за добронамерени и вписващите в прочното поле на регламента. Скоро имаше някои случаи, които сериозно ни притесниха. Така, например, случаят с Air France. В този случай направеното искане може да се смята за опит за изкривяване на конкуренцията, което разбира се не се вписва в основните цели на фонда заложени в точка преамбила С и Е. E. Притеснявам също така, че ако се разшири приложното поле на регламента и се включват и самонаетите лица, например, има опасност да разширим прекалено много един фонд с ограничени средства. И при най-добри намерения това ще намали ефективността на фонда. Това обаче не значи, че ЕКР по някакъв начин насърчава увеличаването на бюджета на фонда. но бихме се радвали да видим някакви възможности за увеличаване на целенасочеността на фонда, за да може по-малко средства да се разходват по-ефикасно. Предложенията за разширяване на приложеното поле на фонда, за да се обхване евентуалното а, измерение на търговските споразумения също ни притеснява. През 2013 година Европейската сметна палата направи редица наблюдения и коментари. Някои от тях, на някои от тях се отговаря в състоящото предложение, други обаче продължават да съществуват. Така, например, много от мерките по Европейския фонд за приспособяване към глобализацията са а, допустими и по Европейския социален фонд. И много държави членки предпочитат да използват Европейския социален фонд. Може би в такъв случай трябва трябва да видим дали има, ще има, ма, преимущество от включване на целите на Европейския фонд за към глобализацията, към Европейския социален фонд или Европейския фонд за регионално развитие. Освен това, Европейската сметна палата отбеляза, че, че настоящите данни не са достатъчно адекватни, за да може да направи на оценка на мерките за връщане на съкратени работници на, на пазара на, на труда. При публикуването на доклада на Сметната палата през 2013 година вече отдавна бяха започнали преговорите за новият регламент за ЕФПГ е за периода 2014-2015 година. Може би ще е добре с законодателите да работят в по-тясно сътрудничество с Сметната палата, за да имаме повече е, доказателства, които да подкрепят нашите законодателни решения. И накрая бих искала да благодаря на докладчика Мариан Харкин за нейният доклад и очакваме с нетърпение доброто ни сътрудничеството през доброто ни сътрудничество през едните седмици. Благодаря ви. Давам думата на Лин Бойлан. Имате думата. Извинете, нямам табелка с името си пред себе си. Аз също бих искала да благодаря на докладчика за нейната работа по този проект от доклада и мога само да се присъединя към коментарите на колегите, които при вас факта, че призовавам Българската комисия да направи оценка на търговските решения на Европейския съюз за пазара на труда. Това е една от причините, причините за съществуването на Европейския фонд за възходяване на глобализацията изобщо. Такава не само по-добре да се предвиждат последиците, но и винаги работните места в Европейския съюз да са в основата на търговските решения, които комисията взима, което въжи и в случай с първите, които се водят по ТПТИ. Бих искал да кажа няколко думи с последиците от фонда в моята страна Ирландия. Съкратените работещи в моята страна не могат да се възползват от възможностите на фонда по редица причини. Една от причините е голям брой всъщност значителни средства, които се връщат а, на комисията поради неосвояване. Така, например, 4 милиона за съкратени работещи от Луфтханза ще бъдат върнати на Европейската комисия, ако не бъдат освоени до септември тази година. То защо смятам, че част от реформите, които биха могли да бъдат предложени в процеса, и трябвало да включват увеличаване на продължността през целият процес, както и увеличаване на подкрепата за млади хора, които не, които не са заети, не са в някаква форма на образование или обучение. Също така е важно да има и добър обмен между държавите членки. Обедена съм, че има държави членки, които са успели да намалят неосвояването на средства и ние може да се получим от тях в Ирландия. Също така докладването на компетентните органи Европейската комисия трябва да бъдат направени, трябва да станат задължителни. Трябва също така да има и допълнителна информация как може да се избегне неосвояването на средства, трябва също така да станат всички средносрочни оценки по публично достояние. Важно е също така да се запазят мерките, които да отговарят на нуждите, но искаме да има независима оценка и в частност да се разгледа нуждата на участниците. И съм съгласна с докладчика, трябва да се обхване сектора на доброволческата дейност и местните общини, защото като цяло те не участват всъщност активно, участват най-вече обществените органи, но има хора, които имат конкретни потребности, които могат да станат част от процеса, ако бъдат привлечени в процеса на консултации. Също така, отново в Ирландия съществува проблем както спомена и докладчика, са държави членки започват процеса, мобата се подава и а, започва процес от този момент, но в Ирландия има проблеми на този етап. Друга е възможност за предоставянето на многогодишни програми за обучение след края на програмата, ако съответният курс е започнал преди прекратяването на програмата отново разговаряме с бенефициентите на програмите. Често те са започнали обучение, което са продължително за 3 години, но са получили финансиране само за 2 от 3 години. Отново благодаря на докладчика за нейната работа по проекта доклада. Очаквам с търпение съвместната ни работа с член, от колегите от всички политически групи, за да можем да увеличим а, добрите резултати на фонда за съкратените работещи. Благодаря ви, Чин има думата. Okay, Благодаря ви, аз също замествам а, Моника Вана, която не може да присъства днес тук, но която ми е дала бележките си. Аз също бих искала да благодаря на Мариан Харкин за много изчерпателният а, начин, по който представи своят а, доклад. И въобще благодаря на Мариан за доклада. Като цяло можем да подкрепим голяма част от идеите, заложени в него. Имам един въпрос, свързан с допустимите тавани. Може би също трябва да намалим таванът от 35%. Това сигурно е тема, която Моника ще иска да обсъди допълнително с докладчика ни. Защото така трябва да сме сигурни, че мерките, които се финансират по е ЕФПГ не заместват мерките на държавите членки, свърз... говорим за активни мерки за намеса на пазара на труда или непреки социални мерки. Тоест трябва да гарантираме, че фонда действително предоставя до... подкрепящи, допълващи мерки. И това може би трябва да се разясни допълнително в член 17.2b Също така. От мое име бих искала да кажа, че със сигурност ще се обърна към нашата кочек в сянка за повдигна отново въпроса с МСП. Все повече се поставят въпроса за веригите на доставка и е важно да вземем предвид това измерение и тук. А и няколко думи показаното относно одита. Всички искаме да има ефикасен одит и прекаленото умножаване на одитните процедури не, ни, не винаги ни предоставя нужната ни информация. Така че е добре да се разгледа и тази тема малко по-подробно. докладчикът ни в сянка. С удоволствие ще продължи по-нататъчната работа с докладчика и другите докладчици в сянка. Думата има Лаура Анчея. Е, Благодаря. Благодаря и на колегата Харкин за този първи документ и ние имаме някои бележки, ще ги разделя на две категории. От една страна техническа ки бележки, от друга страна политически. На първо място, изглежда, че на всички това е ясно, че комисията и държавите членки не са предоставили количествени инструменти, нито са очертали количествени цели по отношение на ресоциализацията на работниците, което е объркващо. Много често става объркване между използването на Европейския социален фонд и фонда за приспособяване към глобализацията. Та това, което искам да кажа, не са достатъчно ясни целите и съответно не са достатъчно ясни резултатите. Добре е да се направи един първи анализ в това отношение. Освен това, комисията дава положителна оценка на факта, че ресоциализацията възлиза най-малко на 20%, но все пак трябва да правим разлика между това колко от върнатите на работа работници наистина са се ползвали от фонда а, за глобализацията и колко от социалния фонд. Това също не става достатъчно ясно. И не на последно място, колко молби се отправят към фонда за приспос... искания към фонда за приспособяване към глобализацията се отправят и колко от тях са малки и средни предприятия, които се оказват изключени, защото не могат да бъдат финансирани по този фонд. Интересно би ни било да научим колко предприятия не получават финансиране по линия на Фонда за глобализацията, като тук питам за минимални числа, защото в повечето случаи а, такива предприятия биват пращани към Европейския социален фонд. А, и какво остава за безработните? Много малка част от този фонд. Според анализ на Сметната палата от 2013 година, средната продължителност е 41 седмици продължителност на одобряване по този фонд и затова повечето предприемачи се обръщат към социалния фонд. Т.е. въпросът е дали не може да се реагира малко по-бързо. И накрая трябва да помислим за някои по-ефективни решения. Да вземем за пример работник, който е 50 годишен и купи работното си място. Не може ли да има инструмент за такива хора? Нещо като гаранция за работно място или преквалификация? Предлагаме много неща, но все пак става въпрос за глави на семейства, които хранят семейства, разполагат с определени знания и умения, а, трябва да можем на такива хора да предлагаме в крачка преквалификация и да ги им помагаме в това отношение, защото все пак такива хора трябва и финансово някакси да оцелят. Ако получаваш 4 евро на час, можеш ли да храниш семейство? Кажете ми. така че при участие в такава мярка за квалификация едва ли може да става дума за изхранване на семейство. Когато говорим за фонда за приспособяване към глобализацията, най-често мислим за европейски фирми, които трябва да прекратят дейността си поради извън европейската конкуренция. Аз лично се съмнявам, че това е точно така. Има много европейски предприятия, които преживяха кризата, измествайки своето местопроизводство. Мястото на производство не бива да пренебрегваме този факт. Освен това, говорим за трансатлантическото споразумение, говорим за това, че комисията при, признава пазарния статус на Китай. Става въпрос за множество работни места, които ще се загубят от това. Как ще реагираме? Фонда за приспособяване към глобализацията ли ще помага? Защото има една тенденция, която е просто унищожителна за Европа. Боя се, че младите хора, които нямат достатъчно знания и умения и са извън пазара на труда, не намират достатъчно достатъчно внимание по линия на фонда. Освен това, според мен има известно противоречие. От 2007 година до сега има постъпателно нарастване на молбите е, за финансиране по линия на фонда за приспособяване към глобализацията. Това от една страна. От друга страна обаче констатираме, че хора, които губят работното си място и биват назначавани другаде, не винаги са задоволени не винаги са доволни. Въпросът е какъв проблем се крие за този факт. И както вече казах, малките и средни предприятия остават а, извън пределите на фонда тук. Трябва да бъдем достатъчно амбициозни и да направим нещо. И преди да, човек преди да се обърне към фонда за глобализация, вероятно е направил всички необходими стъпки да спаси своето предприятие. Така че нека говорим за мерки за гарантиране на предприятията в Европа извън фонда. Фонда ли е единствената альтернатива? Освен това, има фирми, които са получили средства по линия на фонда, а изместват производството си извън Европа. Тоест аз съм предприемач, искам пари от фонда, след една година ги получавам, обаче си измествам производството извън Европа. Тогава трябва да бъда задължен да върна тези пари на фонда първо и освен това да се погрижа работниците ми да запазят работните си места. Та, това бяха няколко аспекта. Ние ще предадем нашите бележки на колегата Харкин и на срещата на докладчетите В сянка ще продължим работа. Uh, uh, Благодаря ви, господин Мартан, за место докладчика в Сянка от името на ЕНДФ. Благодаря ви. Всички знаем, че фонда за приспособяване към глобализацията беше създаден за да компенсира последиците, разрушаващи Внушителните последици за работодателите от глобализацията. На практика обаче унищожените работни места рядко се заместват с нови такива, а в регионите, които са най-засегнати, обикновено економическото положение е доста тежко Много често младите хора са принудени да напуснат региона, а по-възрастните са обречени на безработица. Освен това се оказва, че повечето от предприятията, най-тежко засегнати от глобализацията, всъщност са жертва на търговските политики, които се определят на европейско равнище, т.е. от вас. Става дума споразуменията за свободна търговия, които в момента се договарят, тези, които вече са били подписани, тези, които се договарят при много, тайни, при много тайни условия, като ТПТИ, например, или търговско отношение с Китай. Китай, който е един от основните причини за работа на работни места в Европа. И казвам с други думи, Фон фонда има перверсни последици, защото се опитва да компенсира резултатите, вместо да се опитаме да се преборим с първопричините за такво е мнението ми по въпроса. Освен това, много често в, в контекста на фонда по спрямо глобализацията се отпускат средства, но за неща си тези средства не достигат до съкратените работници, като в Гърция, например. Не знам какво се случва с тези средства. Има някакъв елемент на изчезване в празното пространство на средства по този фонд, което е много впечатляващо. Може би се забелязали, че като френски член на Европейския парламент, който е нет, страната ни, който е нетен вносител в бюджета в размер на 8 милиарда евро. Така че този фонд всъщност е начин да, да купим средствата на нашите данокупаци, тъй като ние внасяме 22 милиона по него и получаваме само 12. Но едновременно с това искам да поздравя госпожа Харкин за нейната работа. Тя наистина не се крие е, зад а, а, хубавите думи. Тя казва нещата така както са. Признава, че няма точно данни, за да може да се направи оценка, че оценките за въздействие са прекалено общи и също така, че има прекалено много аудиторски инстанции. Например, в Ирландия има четири аудитори и се питам кой ли плаща за тези одити. И всъщност кого облагодетелстваме с този фонд, може би най-вече мултинационалните компании, от които трябва да поискаме обратно парите, а не до малките средни предприятия и най-малките предприятия, които също създават работни места. Благодаря ви. Още трима колеги са поискали думата, след като ще дам думата на Европейската комисия, ако те искат да добавят нещо. След като отново ще дам думата на докладчика госпожа Харкин. Така че ако искате да имаме право до края на заседанието, ще ви помоля да бъдете по-спети в изказванията си. Мария Ран има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Ами, истина никога не е в карикатурното представяне, което правят а, крайните политици тук. Благодаря на госпожа Харкин за свършената работа от нея. За нещастие не разполагам с нейният богат опит. Тя отдавна работи по това досие, но за сметка на това съм работила от другата страна, т.е. установяването на конкретните центрове за възстановяване в държавите членки. И се радвам, когато госпожа Хакен признава, че в крайна сметка Белгия разбрала как добре може да функционира Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Действително, начинът по който функционира бългийската система за професионална преквалификация е система, която беше изградена заедно с социалните партньори, с обществените органи и с представителен частния сектор, както, както профсъюзни организации, така и работодатели. По този начин стигнахме до структуриран метод за професионална преквалификация. За нещастие обаче, от друга страна, институционализирахме част от функциите и фактът, че тези операции са заложени в, по закон, вече ги прави недопустими по фонда, защото, както каза колегата, мерките по фонда могат да бъдат само допълващи. И фактът, че толкова много се грижим за бъдещето на работниците ни, обяснява защо ние сме държавите, които най-често искат помощ по фонда, но най-късно, но най-рядко я получават. Може би, ако навсякъде се работеше по същия начин, мъже ще, ще има възможност да свършим повече работа и по-добре да отговорим на нуждите на работниците на местно равнище. И а, може би трябва да направим тук едно уточнение и да успокоим малко комисията. В работната група обсъдихме въпроса за вътрешните и външни средносрочни оценки. И за да успокоя отново комисията, бих искала да се уточни тази оценка, средносрочна оценка, по чутия член 20, тъй като в момента тя остава прекалено много творческа свобода на комисията да се обръща към външни оценители за тази оценка. Ако не променим регламента, ще трябва Европейската комисия да е, оправдае факта, поради който иска външен орган да направи оценката. Ние като член Европейския парламент е, сме длъжни да спазваме регламента, така че или искаме е, да променим регламента, за да може по-спокойно да започне към външни оценители или ако не го променяме, тогава ще трябва вие да ни оправдаете всеки път, когато искате външен оценител. Струва се, че в момента фонда изпълнява функции на палиативни грижи. И не съм съгласна с комисаря Маустрем, която в новата си стратегия за търговията, за международната търговия, който в нея се заявява, знаем, че ще има загуба на работни места, и Европейския фонд за приспособяване на глобализацията трябва да разреши проблема с тези закупени работни места. Не смятам, че трябва така да се подхожда. Трябва да смятам, че от е от самото начало трябва да се гледа на въпроса за международната търговия не е само е, през призмата на възможна на трактов, както направи господин Мартан току-що, но за да видим какви могат да бъдат и положителните аспекти на международната търговия. Тоест, не бива да отричаме последиците за някои отрасли и някои региони и евентуалните последици върху заедостта в тези региони, но трябва всъщност да опитаме да предвидим тези е, загуби и да дадем възможност за професионална преквалификация за отраслите и регионите, които най най много ще бъдат засегнати от механизмите на глобализацията. Тоест, противно това, което предвижда новата стратегия за търговията, смятам всъщност, че трябва да даде възможност на фонда с на глобализацията да предвиди някои случаи това, което ще се случи. Споменахме въпроса за предоставянето на статут на пазарна економика на Китай тук имаме изчисления, които са между загуба на 250 000 работни места, това са най-положителните оценки, в Европейската комисия, до загуба от 3 милиона работни места, това са изчислени идващи от отрасловите организации. Както виждате, решетката е много голяма. Всичко това ще бъде преки последици от признаването на Китай за пазарна економика. При това положение смятам, че крайно време е да дадем на отраслите и на регионите възможност да предвидят нещо, което очевидно ще се случи. И това няма да се случи с 550 милиона евро. Ще трябва да предоставим много повече средства на фонда, но и много повече ресурси, много повече капацитет на този фонд. Следващия коментар е свързан с оценката. Когато говорим за начинът по който се класифицира даден регион. Ако даден регион, регион затвори една предприятие, това ще промени а, значително начинът по който се класифицира този реги, а, регион. Но а, в даден регион, който много силно зависи от, от, от даден отрасъл, който е пряко свързан на глобализацията, трябва да вземем правите този факт. Фактът, е, че някои региони са едноотраслови региони и затова те зависят в много висока степен от жизнеспособността на съответния отрасъл. Тази сутрин се срещнах с представители на търговците на местно равнище, които пряко са засегнати от а, обезлюдяването на тези региони. И те питат, защо ние, местните търговци, не можем да имаме достъп до средствата от Европейския фонд за възстановяване на глобализацията, като не и последици от глобализацията. Как може да продължаваме да работим в даден регион и да разработваме търговия на местно равнище, при положение, че цял един важен за региона сектор е изчезнал напълно? Това са фактори, които трябва да вземем предвид. Т.е. не само МСП и микропредприятия, които са пряко свързани с съответният отрасъл, но и други предприятия, които са много далеч от отрасъл, но които са свързани с неговата жизнеспособност. И последно, намесата и таван до 35% от приходите на хората загубили своята работа. Съгласна съм, че фонда не е инструмент, с който да се е, отпускат помощи за хората загубили своята работа. Но имаме с това. Много по-трудно се работи с хора, които не само са загубили работата, си, но едно за това спаднали в а, истинска бедност и, например, не могат да обслужват кредитите си. Много много са работи тези хора, ако не им се предостави някаква друга подкрепа. Ето защо смятам, че трябва да проявим гъвкавост и да вземем възможността да се вземат предвид а, е, доходите на съответните лица, загубили своята работа заради глобализацията. Благодаря ви. Благодаря думата има госпожа Морашевтия. Мерси, мадам Благодаря, госпожо председател. Първо бих искала да благодаря на Мариана Харкин за отличната работа. Тя познава много отблизо Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Отлично познава темата, а също времено тя е много честна и за това свършената от нея работа е достойна за уважение. Сега, първо, мисля, че това не беше казано, но бих искала да знам защо. Защо този фонд не е добре познат? Защо е, защо е на практика неизвестен? Защото не му правиме реклама или защото Срещала съм се с министри от държавите членки, които не знаят за съществуването на фонда, а те са унези, които трябва да го използват и да го рекламират. А, той също така неизвестен и на местно равнище. Защо? Защото не искаме да го рекламираме и да говорим за него или положат и друг, някакви други причини. Аз лично защитавам, ще защитавам с забинокти този фонд наблюдавала съм последиците от неговото използване от 2007, 2007 година за работниците, за предприятията, за регионите. Ако той е добре използван, той наистина спомага за връщането на трудещите се на пазара на труда. Видяла съм и последиците за модернизиране на предприятие. Така че тук въобще не става дума само за чиста помощ. Няма, това няма нищо общо и с Европейския социален фонд. Този фонд доставя истин, наистина добавена стоеност. Колкото до контрола, да, Мариан е права, има прекалено много равнища на проверки. Може би това е поради факта, че само 6% отиват за администриране, а огромни средства за контрол. Трето. А, това, което може да бъде полезно за малките и средни предприятия. Независимо дали става дума за работа на регионално равнище или отраслово, мал, малки и много малки предприятия са могли да се възползват от средства по този фонд. Примерно в текстилният отрасъл в Португалия или в дърводобива в Испания там малки и малки предприятия можаха да се възползват от средствата по фонда. Това трябва да бъде подкрепено и поддържано, защото в никакъв случай не трябва само много големите предприятия да се възползват, а трудещите се работниците от малки предприятия трябва да имат възможност да използват средствата от този фонд за придобиване на нови трудови навици. Така че фонда трябва да е добре позната и всичките средства да отиват наистина за благото на реконверсията. И затова, Мариане, права трябва да имаме точни, ясни данни и цифри. И още нещо. Връзката с кризата. В момента, когато кризата беше е, най- е, тежка, можахме да а, да внедриме малко допълнителна гъвкавост. Сега тази гъвкавост трябва да бъде запазена в някои отрасли, но в никакъв случай да няма смесване или объркване между Европейския социален фонд и Европейския фонд за, за приспособяване към глобализацията. Благодаря, благодаря на докладчиката, но в параграф 6 се казва, че Аз не смятам, че пред, пред, предложението в параграф 6 е справ, справедливо, предвид, че има и предприятия, и а, рабо, рабо, работещи, които са жертва на неправилните търговски решения, взети точно на европейско равнище. Ето, например, знаете последиците от ембаргото за износ към Русия. Макар и по принцип това да въжи за всички отрасли, предимно хранителният сектор е, е станал жертва. Бяха загубени много работни места, но последиците са различни за различните държави членки. Така че аз смятам, че, че трябва да се добави, добави клауза, в която да се, да се каже, че е, фондът може да се и трябва да се използва за, жер... за унези, които са станали жертва на някакви решения в е, областта на търговията. Ще бъда много кратка комисията. Да, наистина доклада на госпожа Харпинг е отличен и отразява всички промени, които са настъпили в регламента. Този наистина, този фонд беше създаден за да може да бъдат сети солидарни реш, реш, решения за предприятия, които са били засегнати от криза. Факт е, че Европейският фонд има за цел да предвижда промените, но в никакъв случай не може да бъде използван за компенсация на последици от търговската политика. Същевременно Същевременно комисията непрекъснато иска да допълнителна информация от държавите членки, които разполагат с 6 месеца за внасене на окончателен доклад след предоставяне на помощта. Факт е, че някои държави държави членки са, не са много склонни да дават а, точна и навременна информация. Някои го правят. Аз два пъти годишно се срещаме с националните координатори по фонда, по страни и ги призоваваме да използват възможностите по член 42, включително и за малки и средни предприятия. Така че ние продължаваме да помагаме държавите членки за това. На срещата с координаторите те представят различните отделни а, специфични случаи. Европейският е, парламент също така участва в оценката на всеки отделен случай. Благодаря ви за това, че съкратихте сроковете на процедурите. Но разбира се, дан, дан, дан, данните и е, от, оценките могат да бъдат да има оценки могат да бъдат направени само в случаите, когато е, е извършено плащане, т.е. в 39 случая за сега, но не сме чували за ли се пари до сега. Наистина наистина извършват се доста одите и може би наистина трябва да, да, да, да има по-добра координация за приемане на резултатите от националните одите. Така че ние сме така на практика съгласни с повечето неща, залегнали в много прецизния и обзорен доклад на госпожа Харкинг и ще продължиме да работиме с нея и с отдалните държави членки. Госпожа Харкин, само две минути. Няма да се позовавам на вече казаното, взех си бележки. Но ще, ще спомена само нещата, на които не се спряхме. И, госпожо председател, вие самата споменахте нещо. Ние ще продължим дискусията по тази тема. Става дума за това, че този фонд не е добре познат на, в Европейския съюз. Наистина ще трябва да има по-голяма реклама и този фонд да бъде по-добре познат сред трудещите се и предприятията. А, и също така искам да се спра на нещо казано от Мария Арена, която спомена понятието допълняемост. Също така много от изказващите се се на стояха на необходимостта от допълнителна проактивност, за да може малките и средни предприятия да се възползват от средствата в този ам, а, фонд. Разбира се, и, и докладите, и всички документи трябва да бъдат много ясни, прозрачни, колкото до казаното господин Кристиансън относно член 6. А, имаше и предложение за включване на фермерите. Но, тъй като факт е, че че кризата е имала и може да има много тежки последници в някои ем, отрасли в селското стопанство, но не, би, не, не бих искала никой е, комисар по, по търговията да а, ни налага виждания предвид, че бюджета е не повече от 150 милиона годишно. Така че има и други точки, които бих искала да обсъда, но сега не момента и нямаме достатъчно време. Да. Също време, но сме свидетели наистина на много така от задълбочено вземане на позиции по вашия доклад на до на 15 и 16 юни ще гласуваме тук в комисията, пленарна зала след парламентарната вакансия, а края на април за внасане, на, срата на май за внасане на изменение. Така че смятам, че трябва да приключим до тук, а ще продължиме утре сутринта в 9 часа, разглеждайки е, търговското споразумение между Европейския съюз и е, Южна Корея.